Има едно съобщение, съгласно член 137, параграф 2 от процедурния правилник. Получила съм искане от комисията ФЕМ за консултации с ЕКОСОК за ситуацията на жените роми. Ако няма възражения от политическа група или членове в следващите 24 часа, то искането за консултациите ще се счита за одобрено. Ако